сумно да се направи известно намаление в пера като това. Също а, мисля, че освояването като цяло трябва да се а, разглежда при определенето на бюджета. Що се отнася до плодовете и зеленчуците? С комисията и съвета в триалога за тази година, за бюджета за 2012 година, уточнихме цифрите на комисията и ги подкрепихме след намесата на съвета, като настояхме разликите да се използват за произ... подкрепа на този отрасъл посредством подкрепа за производителските организации. Чакаме отговор на комисията как точно ще се използват средствата за тази конкретна цел. Тук е добре да получим конкретни отговори от комисията. Също така е добре да се разбере, ще има ли нужда от специално внимание за този отрасъл за 2013 година. И все пак, нека първо да видим за бюджета за тази година. И накрая, по отношение на пилотните проекти, миналият път, когато проведохме заседание на тази комисия, настоях да се работи с широко формулирани проекти, а не отделни проекти, да се работи с проекти, които са подкрепени от на, различни групи. Моля ви, запазете тишина, опитвам се да бъда възможно най-кратка, но за това ми трябва и възможност да се концентрирам. И така по пилотните проекти имаше много критики в парламента. Те бяха насочени към това, че предходни пилотни проекти не са били приложени. Ето, например, обсерваторията за пазарните цени. Там имахме подобен проблем. Искахме да има обмяна на добра практика, що се отнася до ключовите елементи в реформата на общата селскостопанска политика. Искам да разбера защо нямаме такава информация. Това за нас остава приоритетен въпрос. Както е, и спекулацията на сълскостопанските пазари. И с ваше одобрение, нека да предложа един пилотен проект, с който да се информират селско-стопанските производители – за това как най-добре да реагират на нестабилността на пазарите. Може да се намали на стабилността, но тя няма да изчезне напълно, така че е добре селските стопани да имат представя как да реагират. Иначе това като цяло е интересно и като тема за академична дискусия, но ще спра до тук, ще е, оставя възможност да се изкаже и колегите и комисията. Благодаря. Джордж Лайен и Урике Родост. Съвсем накратко подкрепям подхода на Естер към бюджета. Подкрепям нейната позиция, че трябва да действаме много отговорно, че трябва да признаем, че има економическа криза, че трябва да реагираме и включително да реагираме чрез изменение към предложението на комисията. Искам да направя един коментар по отношение на увеличението на средствата за развитие на селските райони. Миналата година 10 милиарда лири не бяха прехвърлени към държавите членки като плащанията и като не бяха направени бюджетните кредити за плащания. Има допълнителни разходи в областта на развитието на селските райони 5,4% повече и очаквам да разбера как точно ще се осъществи това увеличение, как ще участват държавите членки. Защо задавам този въпрос. Развитието на селските райони се управлява малко по-различно. Не се работи толкова възоснова на търсенето. Така че как точно уточнихте тези 5,4%? Благодаря, Джордж Урике. Благодаря. Благодаря на Естер Деланг за бързината и ефикасността й. Смятам, че комисията трябва да положи още, още усл... усилия, за да види къде може да се спести в бюджета. Разбира се, европейският бюджет, ако се сравни с националните бюджети, е несравнимо по-ограничен. А пък правомощията, с които сме натоварени, са все по-широки и по-широки. Важно е, разбира се, да инвестираме в развитие и в селскостопанско развитие по-точно. И това селско развитие принадлежи на третия стълб и оттам ще проистече създаване на трудова заетост и създаване на допълнителна добавена стойност – сега обаче не разбирам защо има пилотни проекти, които все още продължават да не се прилагат. Поне това чух от Естер. Какво можем да направим, за да се реализират тези замислени пилотни проекти? Тъй като ние сме комисия по земеделие и развитие на селските региони, би трябвало да си спомним, че не сме единствените. Има и други, които изпитват затруднения, като например млекопроизводителите, които страдат от падането на цените и покачването на себестойността. Определено искам да знам каква ще бъде реакцията на държавите членки. Благодаря. Давам думата сега на директор Лонго и след това отново на Естер. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда възможно най-кратък. Както госпожа Деланге, на като искам специално да благодаря за този проект доклад, доклад, който изчетохме с голям интерес. Така че сега бих искал просто да отговоря на въпросите, вместо да правя пространно изложение на бюджетният ни проект. Първият въпрос, а именно млякото в училищата – Комисията излезе с предложение след съответният задълбочен анализ на бюджетните потребности. През 2011 година това възлезе на 64 милиона евро. А пък за 2012 година на основа на данните, с които разполагаме до момента, са освоени горе-долу същите средства, именно 64 милиона отчетени през 2011 година. С известно разочарование обаче е, установявам, че 90 милиона, които са предвидени в бюджета на 2012 година, няма да бъдат освоени и тази година. Защото в усилията си да не разхищаваме, решихме съвсем малко да увеличим спрямо цифрата от 2011 година, т.е. вместо 64-66 милиарда. Наистина тези обяснения трябва да се поискат от държавите членки, а не от нас. за да разберем защо програмите им не бяха по-амбициозни. Да се надяваме, че в бъдеще ще положат повече усилия и се надявам, че госпожа Деланге ще ни помогне. Сега, овощарският сектор. Вие знаете, господин председател, че това е една от главните тревоги на моят комисар, на, комис... на ресорният комисар. Винаги сме на штрек, винаги сме готови да реагираме, за да потушим евентуална криза. търси адекватни, възможно най-адекватни решения с инструментите, с които разполагам. Разбира се, секторът е сложен, чувствителен, но Обръщаме му непрекъснато внимание. Позволете само да припомня, че миналата година се обнародва една декларация именно по молба на Европейският парламент декларация, която се включи като допълнителен протокол към миналогодишният бюджет. Надяваме се, че и тази година бихме могли да повторим същата рецепта по повод на същия този сектор, който ни вълнува. Трябва да приключваме, казва със знаци председателят. Сега, връщам се отново на пилотните проекти. Бих, могла, бих могъл много да ви говоря по тях, госпожо Делан, господин председател, но сега излиза, че няма време, няма да го направя на всеослушание в момента, но така или ина, иначе съм на ваше разположение. Председателя, благодаря ви и извинявайте, господин директор Делонго. Естер, да, благодаря. Ще бъда съвсем ще бъда съвсем кратка, защото в момента нарушаваме предвидения график. Много благодаря на комисията за желанието да представи по-задълбочено пилотните проекти, дали се изпълняват, дали не, какво се върши, какво не. И тези, които проявяват специален интерес, трябва да си оговорят специална среща, за да могат да го обсъдят. Сега специално към колегите от групата на социал-демократите. Ако споменавате един сектор, то тогава трябва да споменете и някои други. Такъв случай вече се получи преди години и трябва на всяка цена да избягваме ситуации, в които обхващаме прекалено глобална картина, така че губим от поглед и от внимание конкретиката на детайлите. Благодаря ви. Молто бене, грация, грация, Естер, грация. Много благодаря. Благодаря отново на Естер и на всички. Обявявам заседанието за